Добър ден! Започваме с следобедното заседание на нашата комисия. Все още не разполагаме с резултатите от гласуването тази сутрин. В края на заседанието ще го направя обаче, заедно с тези, които ще гласуваме сега. Първото нещо е да проверим кворума. Има ли кворум? Кворум има. Продължаваме към гласуване. Гласуването ще бъде дистанционно, както знаете. Ще гласуваме по 10-та точка Създаване на Европейски механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни права. Доклад, че господин Волкин, 11. Индустриална стратегия за Европа, господин Любретон, 12. Изкуствен интелект, образование, култура и аудиовизуалния сектор, господин Джамбаски, 13. Точка, изкуствен интелект в наказателното право и така нататък. Тази сутрин господин Волкен вече взе думата. Бих искал да се обърна към другите докладчици, за да видя дали биха искали да вземат и те думата. Ако искате, вдигнете ръка. Добре, няма никой, значи продължаваме нататък. Ще се гласува. Гласуването ще бъде отворено от 5 до 6 часа. Ще обявим гласуване, какво се е случило с резултатите в края на заседанието. Само членове, чието имена са били изпратени от политическите групи като участващи в гласуването днес, са получили бюлетини, само техните гласове ще се борят, онези, които участват, трябва да присъстват или тук в застателната зала, или е, виртуално, за да бъде валиден гласът им. И това е всичко. Продължаваме нататък. Следващата точка от дневния ред е 14-та, мисля, Господин Волкен. Тук ли сте? Искате да вземете думата ли? Да. Извинявам се. Виждам обаче, че погрешната камера съм включил. Знаете, че няма правото, ако не си обърнете камерата. Знам, знам, знам, знам. Всичко промених. Имам въпрос. Преди да преминем към окончателното гласуване, имаме нужда от резултатите от първото гласуване. Нямаме ли нужда да чуем тези резултати сега? Да, грешката е моя. Ще обявя преди 5 часа, Тимо. От 5 до 6 ще имаме резултатите по измененията. Грешно го обясних. Благодаря, че го че попита. Господин Любретон, искате думата ли? Да, господин председателю. Искам да се изкажа за процедурата, по която гласуваме. Мисля, че нямаше достатъчно време между гласуването по измененията и гласуването по окончателните текстово. Следователно ще гласуваме по окончателните текстове, без да имаме време да разгледаме какви са измененията, които вече са прияти и онези, които са отхвърлени. Това никак не е приятно, защото разглеждането на тези резултати ще реши окончателното гласуване. Невъзможно е сега за нас а, да го направим, защото сме и в рамките на заседание. Как ще гласуваме, докато сме в заседание, като няма как да ги прочетем? Предлагам в бъдеще да има по-голямо разстояние време времево между гласуването по изменението и по крайните текстове. Мисля, че дори два различни дни са нужни. Първия ден да се гласува по измененията, а втория да е окончателното гласуване. Това ще даде възможност да а, разгледаме по-добре. Знаете, че в Европейския съюз има демократичен дефицит. Много често се говори за това, но е сигурно, че като гласуваме така, ние всъщност не допринасяме, за да подобрим имиджа на Съюза. Merci, merci. Donc je resignerai à la fin alors. Gracias, señor Lebretón. Entiendo lo que dice. Благодаря, господин Лебретон разбирам какво казвате, но сегашното положение е такова и не можем да направим друго. Какво можем да направим днес? Да проучим по-добра възможност, по-добри начини за организация на следващи вотове. Това да. Но сега, когато получим резултата от вотовете от тази сутрин по измененията, ще ги съобщя. Ще дадем 50-45 е, минути на групите да ги разгледат. Към 17.45 ще започне втория е, кръг на вота и от тогава по електронен път ще прогласуваме всичко. Ако някой още желая да се изкаже по този въпрос, сега му давам тази възможност. Тъй като не искам да започваме с 14-та точка от дневния ред, изложение на комисията. Преди да сме уредили този въпрос с вотовете, да съобщи резултатите, ще прекъснем за 5 минути. Can you, and is, can you hear me? Yes. Чувате ли ме? Да, чуваме ви. It's okay. Okay. We have the results. Имаме резултати вече от гласуването тази сутрин и ще бъда много бърз в изчитането им. Трета точка създаването на механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни права. Измененията бяха прияти. Компромисно едно и две. Изменение 31, 33, 35. Компромисно изменение 3, 44, 45. Компромисно изменение 4. 56, компромисно изменение 6, 7, 8, изменение 76, компромисно изменение 10 и 12, изменение 78, 1 и 2. По четвърта точка, нова промишлена стратегия за Европа на господин Любретон, изменението, които са прияти с следните 5, 1, 7, 9, 11, 13, втора част, 14, 1, част, 16, 17, 19, 19, 1 част плюс 1, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, компромисно изменение 1, 38, 39, плюс 1, плюс 2, изменение 40, втора част, компромисно изменение 2, 44, изменение първа част 1 и 2, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 69, 66, първа част, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, втора част, 80, 81, 82, 83, 1, 2 и 3. Извинявам се на преводачите за скоростта. Пета точка е изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор. Господин Джамбаски, изменението, които се прият, са следните компромисни изменения. Едно. 23 за, 2 против, компромис 2, 22 за, 3 против, компромис 3, 20, 20 за, 5 против, няма въздържали се, четвърти компромис 22 за, 2 против, един въздържал се. Същи този доклад. Измененията, които са прияти са 9, 10, 11, 13, 14, 16, 15, 17, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, първа част, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, първа и втора част, 55, 56, 57, 58, 59, 60 и 61. Шестата е изкуствен интелект, в наказателното право и така нататък. Имаме 25 гласа, с 23 са валидни. По компромисно изменение 1, 22 за, 1 против, няма въздържали се. Компромис 2, 21 за, против, няма въздържали се. Компромис 3, 13 за, 6 против, 4 3 въздържали се, компромис 4, 21 за, 1 против, 1 въздържал се, компромис 5, 21 за, 1 против, 1 въздържал се, компромис 6, 14 за, 9 против. Измененията, които са прияти, а също този доклад са 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 6, 37, 30, 8, 50, 51, първа част, 52, 53, 54 и 64. Седма точка. Връчването на документи по граждански дела и търговски такива 22 гласа са, не, 24 гласа, 22 са валидни, 21 за, 0 против, 1 въздържал се, така че приема се. Осма точка – сътрудничество между е, съдилищата при е, приемане е, на доказателства. 24 са гласували, 22 ма валидни, 22 за, което означава, че се приема. И сега няма много време. Моля да ме разберете заради голямото гласуване днес и с обещанието, че при следващото гласуване ще се опитаме да няма такива процедурни проблеми, които имаме днес. Започваме с окончателно гласуване по темите, които обявих в началото на днешното заседание от 15.45 до 18.45, т.е. един час ще имате да гласувате. Не забравяйте, че за да бъде валиден гласа ви, трябва да бъдете или в залата, или да бъдете свързан от 17.45 до 18.45 и след това секретариатът ще изпрати резултатите на всички ви посредством а, писмената процедура, посредством имейл. Преминаваме към 14-та точка. Представена от страна на комисията на проучването относно подобряването на финансовата сигурност в контекста на директивата относно екологичната отговорност и представяне на оценката на директивата относно престъпленията срещу околната среда. Нашата комисия покани а, пред ще се представи Европейската комисия в тази посока. Представенето на Европейската комисия днес ще почи върху едно проучване за финансовата сигурност в контекста на екологичната отговорност. То бе публикувано през май 20 година и ще прави една оценка на директивата за представление срещу околната среда, която би трябвало да излезе до края на този месец. Тези документи, днесните дискусии ще бъдат много полезни за по-нататъчната работа на комисията по тази тема. За това бих искал да благодаря на ораторите от комисията, които приеха а, да говорят днес пред нас. Госпожа Клаудия Кортас, която отговаря за политиките в комисията и господин Ларсен, заместник председател на звено в Генерална дирекция околна среда и господин Лопата, който отговаря отново за екологичните въпроси Доколкото разбирам, и двете представяния и на госпожа Кортас и другите ще се съсредоточат върху директивата за престъпленията, докато другата на господин Лопата ще бъде върху сигурността, финансовата сигурност, защото малко изоставаме с времето, на всеки един от ораторите ще дам по 8 минути и ще дам думата след това за въпроси. Лорсън и Лопаса, заповядайте, имате 8 минути. Thank you, Mr. Chairman. Uh, hello and good afternoon. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Чува ли се? Чуваме ви добре, казва председателят. Следващия екран, моля. Няколко думи за предисторията. Защо е нужна финансовата сигурност за обезпечаване на имуществената отговорност? Много просто, защото при нанасене на екологични щети е, лицето трябва да разполага с достатъчно финансови средства, за да възстанови щетите. За малките и средните, а понякога и за големите дружества, това далеч не винаги е очевидно. И само при наличието на достатъчна финансова сигурност или обезпечение по-скоро – може да се обезпечи е, спазването на принципа замърсителят плаща. Без такава достатъчна финансова обезпеченост, е, никоя система на екологична отговорност не може да свърши работа. Директивата за екологичната отговорност предвижда държавите членки да е, създадат финансови инструменти и пазари за тях, е, е, постигащи такава финансова сигурност. Около една трета от държавите членки са решили в националното си законодателство да предвидят задължителен такъв режим на обезпечаване. Две трети са възприели чисто пазарен подход. Комисията е проучила е, състоянието на нещата вече два пъти. Първо през 2010 в подготовка на първия доклад на Комисията за ефикасността на системата за възстановяване на екологични щети. Тогава Комисията констатира, че все още не може да направи надежни изводи. Втория път през 2016 година комисията констатира, че нещата са се променили значително в положителна посока, особено що се отнася до наличието на е, финансово обезпечение или финансови ценни книжа, но търсенето оказва се към 2016 година, все още не е достатъчно. Съответно се взе решение да бъде проведено ново проучване с двояка цел. Първо, да бъдат събрани повече сведения, да актуализираме информацията си за положението във всяка от държавите членки и в Съюза като цяло – какво е положението по-настоящем, как се е развило то през последните 10 години. И втората цел бе да се подобри това положение чрез някои препоръки е, за действия в рамките на действащото законодателство за преодоляване на някои недостатъци и общо заето подобряване на финансовата обезпеченост на екологичната отговорност. И така ние поръчахме едно проучване, което е много щателно, много изчерпателно. Е, бяха проучени нормативни актове, е, бяха проведени емпирични изследвания, събеседвания, бяха разпространени въпросници, бяха проведени експертни семинари – Проучването завърши с доклад, който отделно за всяка от 28-те държави членки е, констатира положението е, в приложения. В първото и второто приложение са обобщени резултатите по страни. В трето приложение към доклада се описва търсенето и предлагането на съответните финансови инструменти за нуждите на директивата за екологична отговорност. Виждате тук накратко съдържанието. Главната глава от, от долу нагоре на трето място предлагането на такива инструменти. Тук се прави разлика между понятията екологична отговорност и екологична имуществена отговорност. От една страна става въпрос за инструменти, които обезпечават известни вече задължения, определени във връзка с извеждане от експлоатация на е, определени добивни обекти – докато за имуществената отговорност се предполага някаква форма на осигуряване, някаква форма на е, застраховка за в случай на непредвидими отрицателни последици. Например, при извеждане от експлоатация на рудник е, трябва да се осигури очистката, на района и разходите за това е, се планират е, още в самото начало на експлоатацията. Е, докато при альтернативната хипотеза казахме, става дума за застраховки, за евентуално банкови гаранции или провизии. И особено когато става дума за доброволно реализирана имуществена отговорност, най-добрият начин тя да бъде обезпечена е застраховката. Тук имаме три вида застрахователно покритие. Първото е най-широко застъпено, последното има почти пренебрежим дял. Значи или самостоятелна полица, или обща екологична полица. След това имаме отделни нестандартни застрахователни продукти за конкретни нанесени щети, а общите полици екологична отговорност са на лице. Е, съществува и режима на гражданската отговорност за нанесени телесни повреди и в някои случаи е, стопански щети и, и в някои случаи наистина е, отговорност по директивата са свързани с а, различни видове емисии. И вече екологичната отговорност като част от имуществена застраховка има доста ограничено приложение. По-нататък, както казах, около една трета от държавите членки – е, имат планове или са имали планове да въведат задължителен режим на застраховка, но само четири държави членки окончателно са въвели такава система. Виждате ги тук Чешката република, Португалия, Словакия и Испания. След това имаме Ирландия, която постепенно е въвела хибридна система за предвидимите и непредвидимите имуществени отговорности. И накрая можем да споменем Италия и Полша, две от държавите членки, които отчасти са разширили приложното поле на задължителните финансови обезпечения, за да обхванат отчасти и екологичните щети. Та ето тези 5-6 седем държави членки имат в една или друга степен нормативен режим в това отношение. Тук виждаме обзор на специалните, отделните застрахователни полици. Виждате предлагането, редица страни, в които широко се предлагат такива полици за разлика от други, е, на второ място, в които предлагането е ограничено, и трети накрая, в които почти няма предлагане. Разбира се, е, срещу предлагането трябва да видим какво е търсенето. Нали, за да има и предлагане, трябва да има и търсене. И е, що се отнася до специалните, самостоятелни полици, няма фактически държава членка, за съжаление, в която търсенето да е високо. Умерено до активно търсене виждаме Белгия, Франция, Ирландия и така нататък на второ място. И на трето място е, в останалите държави членки слабо или почти липсващо търсене. Що се отнася до екологичните допълнения или разширяването на приложното поле в този смисъл на полиците за гражданска отговорност, високо предлагане в трите страни Австрия, Германия и Великобритания. На второ място се нареждат, виждате, страните, доста от тях. И вече в дъното на екрана слабо предлагане или никакво предлагане и насреща какво е търсенето на тези инструменти по линия на <coughs> полиците за гражданска отговорност. Много високо търсене само в Австрия и в Германия, а това са и двете държави членки, в които най-голямо е и предлагането, когато става дума за доброволна застраховка. Е по-нататък страните, в които имаме сравнително добро търсене, Белгия, Франция, Холандия и прочие, слабо е търсенето и почти няма търсене в следващите две групи страни. предлагане на екологична застраховка по линия разширяване обхвата на имуществената застраховка. Няма кой знае какво търсене тук. Нататък. Е, какви са препоръките? Проучването препоръчва Европейската комисия да не се стреми незабавно към хармонизиране на режима на обезпечаване на общоевропейско равнище. Това би било преждевременно, би било трудно за не една държава членка да създадат такава система. Просто няма достатъчно ресурс и достатъчно средства за задължително обезпечаване и по същата причина се препоръчва да не се създава нов фонд за промишлени аварии и бедствия, тъй като такъв фонд би трябвало да се основава на задължително финансово обезпечаване, но след като то не може да бъде въведено, значи и такъв фонд би бил нежизнеспособен. Следваща препоръка да се въведе общоевропейска програма за обучение за малките и средните, за специалистите от застрахователния бранш, за други заинтересовани страни за повишаване на обществената и съсловната осведоменост за екологичната отговорност по директивата и лека по лека усъвършенстване на корпоративното управление на риска в това отношение. На държавите членки се препоръчват най-вече две неща, а има и някои конкретни странови препоръки е, в проучването. Тук най-общо държавите членки следва да помислят за разширяване на приложното поле на вече е, действащата задължителна, е, задължителна застраховка или обезпечаване на екологичната отговорност, за да бъдат обхванати и хипотезите по директивата за отпадъци, е, например, е, за отговорности по, по директивата за емисиите. И втората препоръка на вниманието на почти всички държави членки е да помислят за въвеждане на вторична или принадлежна отговорност към отговорността на експлоататора, в случай, че същият експлоататор или оператор е, не съществува или е неплатежоспособен, е, е в несъстоятелност, да, принадлежната отговорност да бъде на физически лица персонална, на, на директори и управители. И е, накрая е, се препоръчва още на комисията съвместно с държавите членки да се популяризира прилагането на директивата за екологичната отговорност и да се облегчат условията за нейното прилагане това бе известна констатация, е, но, но тя се потвърди за пореден път. Без а, е, а, е, принудителното прилагане на разпоредбите, операторите няма по, по свой почин да се обезпечат финансово, тъй като за тях рискът не е достатъчно голям, за да оправдае в такива разходи. Също така може да се помисли за мерки, насърчаващи е, стопанските субекти да извършват оценка на риска от екологичен характер – и също е, да се проучи допълнително въпроса за субсидиарната или вторична отговорност. Това бе моето изложение. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, ето тук е накрая нашия адрес в интернет. As soon as we finish the presentations. Uh, I've been informed that Ms. Corthals, that she's gonna present... Uh, госпожа Корталс, uh, която също трябваше да се изкаже, има проблеми с връзката. Да, свързана съм, казва госпожа Корталс. Трябва да ви виждаме. Да, ето. Съвсем накратко ви моля, нямаме време. Резултатите от оценката на прилагането на директивата за екологичните престъпления. Проучването все още не е публикувано, така че всичко, което ще ви представя, макар и надежно, не е последна версия на доклада особено, що се отнася до препоръките. Това, което ви казвам тук, ще бъде само за размисъл и не предрешава окончателното становище на комисията. Главно ще насоча вниманието ви към въпроси от значение за юридическите лица но в началото най-общо тази директива е главният инструмент от хоризонтален характер на Европейския съюз за защита на околната среда от престъпления, от наказателно-правни нарушения. По времето, когато е приета директивата, комисията има все още твърде ограничени правомощия – и от това следва, че разпоредбите са сравнително скромни в сравнение с наказателно-правните разпоредби, приети след Лисабонския договор. Директивата действа от 2010 година обаче, така че достатъчно опит вече е натрупан, за да направим оценка. Темата е политически е, значима, е, по повод на всеки преглед, който правим, а и ще правим в работната програма на комисията за следващата година. Е, това вече е предвидено. Та, какви са целите на директивата? Общата цел, разбира се, е борба с престъпленията срещу околната среда. Как като се е, уеднаквят постепенно е, наказателните състави по законодателството на държавите членки, като се приемат е, наказания, които са ефикасни, е, съразмерни и е, с превантивен ефект за защита на добросъвестните стопански дейци противодействие на незаконната търговия и стопанска дейност. Общо заето, директивата за престъпленията срещу околната среда съдържа и определение на понятията, като започнем още с самото престъпление срещу околната среда. Това са тежки е, е, нарушения на задължения, проистичащи от законодателството за опазване на околната среда, извършвани от стопански дейци и други, по силата на 72 акта за опазването на околната среда, които са упоменати в приложение към директивата, така че имаме ясна връзка и разграничаване на административно нарушение от престъпление. Престъпление не може да се установи при отсъствие на предварително, на, на предходно административно нарушение. И сега да видим какво констатирахме. Не особено изненадващо е, имайки предвид най-общия родов характер на разпоредбите на директивата, която е от преди Лисабонския договор – тя и има твърде ограничен практически ефект, макар че <clears throat> благодарение на директивата се е развила нормативната уредба с определения на съставите в наказателното право, но няма напредък, що се отнася до размерите на наказанията, е, нито нормативно, нито на практика. И твърде малки са данните, за, <clears throat> за прилагането, за налагането на повече наказания, за повечето, за нарастване броя на осъдителните присъди. Относителният дял на тези производства все още е твърде, твърде малък и размерите на наказанията, е, както изглежда, твърде ниски. Но, разбира се, това може да се дължи не само на недостатъците на директивата. Е, ние констатирахме и редица сериозни затруднения от практически характер. Екологичната престъпност е, е, не може да бъде преустановена, да бъде санкционирана, ако правоохранителната дейност на практика във всички звена е, не е, е ефикасна. Освен това, много трудно може да се отчита е, ефикасността на тази работа. Не се събират системно статистически данни по посочените от мен по-горе елементи. И тук осмия кръг партньорски проверки – е, посветен на тази материя в рамките на съвета, констатира същото е, по всички елементи на правоохранителната верига във всички държави членки се констатират сериозни недостатъци. Що се отнася до юридическите лица, е, директивата не налага на държавите членки да предвидят наказателна отговорност на юридически лица, дава им възможност да определят дали наказателността да бъде наказателна или не, е, с изключение на пет държави членки, обаче останалите приемат е, наказателна отговорност. Тези пет, които бяха споменати, е, се придържат към административния ред. Тук по отношение на резултатите и по отношение на юридическите лица също не можем да се похвалим с кой знае колко данни. Шепа са производствата и, и, и осъдителните присъди е, срещу юридически лица за престъпления срещу околната среда. Нямаме сведения за това, че директивата е изиграла превентивно въздействие. Е, не се установява връзка между е, имуществените санкции, е, състоянието на юридическото лице, оборот, печалба и така нататък и установеното екологично престъпление – е, в резултат от което стигаме до извода, че е, глобите, които са налагани, всъщност е, не са били съразмерни на изгодата, която може да бъде извлечена чрез посегателство срещу околната среда. и какво можем да направим да подобрим положението. Е, мислим за определене на минимални и максимални размери на наказанията, на квалифициращи състави, като например опит от страна на нарушителя да въведе в заблуждение, да утаи информация, тежестта на нанесените щети, е, незаконно обогатяване е, и, и, и нещо много важно е, да се предвидят аксесорни състави и наказания, които нерядко могат да бъдат, да имат по-голямо превентивно въздействие от глобите и разбира се до възстановяване на нанесените щети на увредената природна среда, е, затваряне на производствени обекти, е, е, недопускане до процедури за възлагане на обществени поръчки. В редица държави членки вече има такива възможности, но те не са на разположение не винаги поне на наказателните е, съдилища. Неформални методи също могат да бъдат използвани, различни насоки и препоръки. Е, екологичното наказателно право рядко се прилага поради наличието на сериозна неяснота е, при преценката на тежестта на деянието. Е, твърде често се говори за значителна вреда. Що е то, не се знае. Непренебрежими количества, например, е, токсични вещества в подпочвени води, например, и нещо този род. Това са непрецизно определени понятия, твърде често е, се стига до недоказуемост, е, поради което и в много държави все още се разчита на административното правосъдие. Е, или се прибягва до други наказуеми състави, като измама и злоупотреба. Да, моля, председателят прекъсва, моля да приключвате. Да, да, това е последното, което имах да ви покажа. Значи, а, а, не, неформални а, методи като ръководства, препоръки, а, обучение а, и постепенно а, уеднаквяване на терминологията и понятият. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо Кортелс. Сега ще дам възможност на колегите да зададат въпросите си. Гласуването вече започна, само да ви съобщя. До 18.45. Един час имате да гласувате. До една минута сега на изказване имате думата господин Мандерс. Много ви благодаря. Благодаря и на представителите на Европейската комисия за резултатите от оценката и представеното проучване. Имам въпрос към господин Лопата. Доколкото разбирам, съгласно тази оценка, не, извинете, това проучване, поправя се оратора, не препоръчва въвеждането на задължаваща система за финансова сигурност, защото в някои държави членки не е предвиден подобен режим. Според мен обаче това е погрешен подход, тъй като всеки път се откажем да въведем такава система, защото някоя държава членка не я използва, е, сме в постоянен застой. А ако искаме отново да направим Европа велика, трябва да се опитаме винаги да се стремим да постигнем стандартите на отличниците, а не на тези, които се справят най-зле. Това беше първият ми въпрос. Като става ясно от представеното проучване, е, в редица държави членки вече се прилага задължение за финансова сигурност или задължителни застраховки, защо да не, се, да не имитираме тези държави и членки, като Германия, например, вместо да имитираме държавите, които няма такава система и да не предлагаме задължителна система за финансова сигурност. Благодаря, господин Роберт, има думата. sentite? Pronto? Yes. yes. yes. Allora, ecco io due... Надявам се да ме чувате. Имам два въпроса. Първо искам да благодаря на комисията за това проучване, което ще бъде отлична основа за нашата работа за изпълнение на такъв тип мерки. Първият, ми, първият въпрос всъщност бе зададен от колегата преди мен и по-специално от колегата Лопата. Какви проблеми ще има, ако Европейския съюз има задължителна такава застраховка за отговорността? Нужна ли е една обща хармонизация, за да има максимална защита? Комисията, комисията обаче смята, че тази обща задължителност не я смята за необходима, а мнозина смята, че това е задължително. Вторият ми въпрос е свързан за тези престъпления от екологичен тип. Мога много да кажа по този въпрос, но няколко думи само по това, което каза госпожа Кортос. Предвидили ли сте или смятате ли, че може да се предвиди например, бедствието. Това да бъде максималното престъпление, защото бедствието е, е нещо, което се случва много често и щетите са огромни. Много трудно може да бъдат по някакъв начин е, поправени. Смятате ли от наказателен и от граждански план може да има някаква санкция. Наистина, както каза дамата, държавите членки не са обърнали достатъчно време, достатъчно внимание върху а, такъв тип престъпления. Но в моята страна от 2015 година имаме много силно законодателство, което макар че не работи достатъчно добре в оперативен план, мисля, че залага много добри мерки и трябва да бъде допълнено. Смятам, че това са едни от най-ужасяващите престъпления, защото те всъщност вредят на граждането, на здравето на гражданите и не само на економиката. И нужно да им се обърне вниманието. Въпросът ми е, смятате ли, че ще има хипотеза за престъпление, което води до бедствие, природно бедствие? Благодаря. Колеги, нямаме много време, така че ви моля. Господин Кючук, заповядайте. Мистер Кючук, Господин Кючук, заповядайте. Yes. Can you hear me, chair? Чувате ли ме, господин председател? Да, отговаря председателят. Много ви благодаря. Докладът препоръчва да се въведе задължителна задължителен режим за малките и средни предприятия, за да се повлечи осведомеността за директивата за екологична отговорност. Вече се предлага и се насърчава този вид финансови инструменти на пазара. Така че двата ми въпроса са следните. Първо, не, не смятате ли, че тази препоръка е прекалено недостатъчна? И вторият ми въпрос –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 Смятате ли, че е възможно да се предвиди въвеждането на някакъв вид субсидии или да се действа на доброволен, на, на начала, както беше случаят в Съединените щати? Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Тусан. Имате думата. Oui, bonjour. Alors, euh, c'est Madame Toussaint. Благодаря и между другото съм госпожа Тусан. Ще се изкажа на френски. Uh, Една минута е прекалено недостатъчно време, за да се спре човек на всички важни въпроси, които засегнахме днес. Най-напред бих искал да ви благодаря, да ви благодаря за това участие. Първо един общ въпрос за гражданската отговорност и наказателната отговорност по отношение на околната среда. Продължават да се вписват и двете в перспективата на добрите надежди, отколкото на реални действия. В доклада, който чухме днес, се показва, че 78% от гръбначните са изчезнали за последните 50 години. Знаете, че се въведе цел за намаляване на емисиите от въглероден диоксид с 55% през 2300 година вместо 65%, както предлагаха всички специалисти. Така че предложенията, които се правят днес от Европейската комисия, очевидно не отговарят на тежкото положение, в което е, се намира околната среда в момента. Така че имам два конкретни въпроса. Първият е свързан с проучването, което ни беше представено и в писмен вид, и устно от Европейската комисия. Първо, защо приложното поле беше толкова ограничено? Председателя госпожо Тусан, не ви чуваме вече. Try to reconnect, uh, Mr. Госпожо Тусан, опитайте се да, се да си включите отново в микрофона. Сега ви виждаме. Вече не ви виждаме. Отново ви виждаме. Не ме чувате, значи. Ще се опитаме да се свържем с вас отново след малко, а междувременно ще дам думата на трима колеги. Мисъл Обри? Госпожо Обри, имате думата. Je vais, euh, bonjour à tous, je vais faire un, un commentaire. Да бъде на всички. Ще направя един много лаконичен коментар, за да спести малко време и който може би ще представлява и заключение на коментара на Мари и на мен също много ме, ми се стори странно приложеното поле на тези две проучвания. Те звучат доста обнадеждаващо, като че ли не бива да си задаваме по-общо въпроса за гражданската и наказателна отговорност на предприятията. Въпросът ми също така е са инструментите за обесърчаване на дружествата да извършват екологични щети и на второ място как да ги възстановят. Така че от една страна в момента работим за задължителната проверка и отговорността на дружествата. От една страна, как смятате, че може да се гарантира гражданската отговорност на тези дружества? Как може да се гарантира тя без нужната финансова сигурност? Защото често тези бедствия за околната среда водят и до човешки жертви. как ще гарантират, че дружествата ще спрат със своята унищожителна дейност? Благодаря, господин Колакович има думата. Колакович, на фрази. Господин Колакович, имате думата. Хвалям. Поштовани председниче, поштовани колеги. Благодаря ви, уважаеми господин председател, скъпи колеги. Обсъждаме възможността за въвеждане на наказателна отговорност, защото административната или гражданско-правната отговорност не се смятат за достатъчни. Каква е разликата при наказателно-правната отговорност? някой ли се може да бъде осъдено на затвор. Това е единствената разлика. Останалите е, санкции, финансови или други, се остават същите. Та въпросът ми е как може човек да бъде хвърлен в затвора за екологични срещи. Отговорът е няма такъв начин. Така че няма никакъв смисъл да се определят защитите на околната среда като наказателно правни нарушения. Трябва по-скоро да има по-строго спазване на съществуващите правила и налагане на по-строги санкции и, и то на глоби, които да бъдат с някакъв размер, независимо къде е осъществен на щетата в Франция или в Хрватия. Благодаря, господин Добре, то имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на двамата представители на Европейската комисия за много интересните поручвания, които ни представихте, но съм доста разочарован, тъй като принципът е, замърсителят плаща е много важен и той предвижда е, предприятията действително да поемат отговорност за щетите, които причиняват на околната среда. Към момента това не се случва на практика. Обясниха ни, че директивата за екологичната отговорност от 2008 година на практика е фрапиращ провал. Чудесно! но изглежда, че и нищо не се прави, за да се подобри значително положението. Сигурно ще реагирате на това, което ще кажа, но ми се струва, че доста могъщи промишлени лобита действат тук, за да се замете под килима цялата тази история. Така че, как може да обясните тази липса на амбиции, на която сме свидетели днес? Благодаря ви, госпожо Тусан. Отново ще се опитаме да установим връзка с вас. Заповядайте. Voilà, super. Alors... Извинете чухте. Сега пък аз се чувам себе си. Благодаря ви. Днес има проблеми с техниката, не знам защо. Така както казах, законодателната ни рамка не е пригодена към спешната нужда от действия по отношение на околната среда, горите, водите и т.н. Връщам се на приложеното поле за получването с директивата за екологична отговорност. Самият е, автори на проучванията заявява, че трябва да се вземат предвид всички екологични щети, то не само тези, които към момента фигурират в законодателните ни актове. Огромни са щетите, засягат и гражданската отговорност и наказателната отговорност. Знаете, че по, че, зам... че замърсяването често може да има много по-голям диапазон от прякото замърсяване, причинено от а, предприятието. Всички тези важни въпроси липсват. И още един въпрос. В препоръка номер 11 се изявява желанието да се побавят по някакъв начин нанесените щети или да се компенсира по някакъв друг начин. И това трябва да се предвиди на равнището на управлението на предприятията. В момента комисията работи по въпрос въпроса, не може ли по някакъв начин тези елементи да се включат в нови законодателен акт за, за устойчивото управление на предприятията? И още един въпрос. Какво се случва с бедствията, които не могат да бъдат обхванати, защото струват прекалено скъпо? Защо? за тях да просто не обмислим забрана на този вид дейности, които са толкова скъпи от гледна точка на щитите за околната среда, че не можем да ги поправим след това. Тоест, добре Европейския съюз най-накрая да, при, да признае правата правилата на околната среда и да забрани този вид дейности. И накрая държа да отбележа казаното от президента на Франция на конференция, посветена на отговорността за околната среда. Всеки трябва да възприеме престъпният състав екоцид или убийство на околната среда. И мисля, че именно липсата на този престъп, на престъпен състав е една от слабостите по въпроса за наказателно-правната защита на околната среда. Госпожо Тусан, когато полагам усилия отново да ви дам възможност да вземете думата. Не злоупотребявайте с времето си за изказване. Несправедливо спрямо колегите. Моля ви това да не се повтаря. И така давам думата на представителите на Европейската комисия за отговора. Госпожа Госпожо Кортелс, господин Лопата, ще ви дадем по 5 минути за отговор. Госпожо Кортелс, имате думата най-напред. Чувате ли ме? Най-напред бих искала да подчертая, че нашият доклад е доклад за оценка на миналото. Тоест, доклада за оценка на директивата относно престъпление срещу околната среда няма за цел да прави прогнози за бъдещето, а се ограничава до оценка на свършеното в миналото. Целта е да се подготви евентуален преглед на директивата в случай на нужда. Ето защо в нашия доклад макар да споменах някои възможности за предприемане на действия за бъдеще, а между другото, ако видите в писменият е, формата на доклада, този вид препоръки са е доста повече от обикновено, но като цяло това е само оценка на миналото и установяване на това какви резултати е постигнал съответният законодателен акт както вече казах и по време на изложението си, по никакъв начин не сме изненадани, че този стар инструмент от 2008 година, когато все още работехме съгласно третия стълб в структурата от преди Лисебанския договор, няма нищо изненадващо, че този инструмент не постигна успех. Съгласна съм, че не можем да имаме амбиции да изискаме от всички държави членки да предвидят наказателна отговорност за е, юридически лица. Очевидно е, че за присъди лишаване от свобода не трябва да канат ни цел. Това е невъзможно и сме наясно с това. Знаете, че има разпоредби за наказателната отговорност, която носят директорите на предприятията и управителните съвети, така че никой не предвижда такава наказателна отговорност за отделни физически лица никакъв смисъл няма от нея. Съгласна съм също така, че няма никакъв смисъл да има много строго законодателство за опазване на околната среда на теория, ако то не се прилага на практика от държавите членки. Така че трябва да се стремим не само да подобрим директивата за престъплението срещу околната среда и в някои отношения да я направим по-прецизна, за възможностите, които имаме съгласно Лисабанският договор, но трябва също така да гарантираме, че държавите членки ще направят по, ще положат повече усилия, за да изготвят цялостни стратегии на национално равнище и също така по-добре да си сътрудничат помежду си. Освен това, ние като Европейски съюз не разполагаме с правомощия да даваме насоки на държавите членки как да прилагат. Но чрез законодателството си и чрез предложения за законодателни актове с незадължаващ характер можем да изкажем каква е нашата позиция по въпроса. Госпожа Тусан. спомена въпроса за престъпният е, състав е, екоцид или убийство на околната среда. Вече обсъдихме темата с нея в двустранни е, дискусии. Не го споменах, защото се съточавахме преди всичко върху юридическите лица. Може евентуално да разширим приложното поле на директивата. Дали може да стигнем толкова далече да включим и престъплението убийство на околната среда не мога да кажа от сега, но самото, самото приложено поле на директивата е тема, която може да обсъдим и целта ни е да включим в директивата в аспекти, които към момента не фигурират. Пропуснах ли нещо? Искате ли да чуете нещо от мен още по някакъв въпрос? Ако се отговоря на всички въпроси, които бяха зададени към вас, можем да дадем думата на господин Лопата. Со мистер Лопата. Господин Лопата, имате думата. Благодаря ви, господин председател, че отново ми давате думата. Извинявайте, но не разбрах как работи платформата, за да мога да слушам превода и не можах да разбера всички въпроси по въпроса на господин Мандърс, защо не предлагаме въвеждане на задължителна система за финансова сигурност на европейско равнище. Разбира се, това трябва да бъде крайната ни цел, за да гарантираме, че всички финансови е, субекти, които може потенциално да носят отговорност, да разполагат с нужните финансови активи, за да изпълнят своята отговорност и по този начин да се спази принципът замърсителят плаща, на което се основава директивата. Така че от тази гледна точка споделям е, целите, които определихте. Но въпросът е дали може да наложим такава задължителна система за финансово обезпечаване за толкова кратко време или по-скоро трябва да започнем с е, подготвителна дейност, за да установим дали достатъчно назрял момента. И въпросът на господин Мандърс беше много уместен и между другото аз зададох същия въпрос на авторите на проучване. Това беше единствения въпрос, който им зададох. Въпросът ми е защо предлагате държавите членки, които вече са започнали да въвеждат задължителна система за финансово обезпечаване в някои области, като например отпадъците, защо предвиждате от една страна на режима в тези държави членки да се разшири и за други области, а пък от друга страна препоръчвате на Европейската комисия да не се въвежда система на европейско равнище. И отговорът беше, защото е чисто и просто невъзможно да се въведе системата директно в държавите, където към момента няма нищо и това е почти една трета от държавите а в друга една трета от държавите членки, най-общо казано, са някъде по средата. Или казвам за други думи, ще е много трудно да се наведат нужните финансови средства, за да се въведе на такава задължителна система за финансово обезпечаване. Освен това, 8 или 9 държави са се опитали да бъдат такава система на национално равнище, но все още не са успели. На първо място е Гърция от 2010 година, насам е записано това в закона им и все още не е проработила системата. Също така Румъния и Унгария обмисляха въвеждането на такава система в някаква степен. Литва също всички държави членки и други не успяха да въведат подобна система на национално равнище. И тези държави членки и други които не са стигнали чак толкова далеч в разработването на системата, също не са успели. Ето защо е прекалено рано да се въвежда такова изискване което не променя факта, че това е крайната ни цел. Но не са много държавите членки, които вече са въвели задължителни системи за финансово обезпечаване, за покриване на екологичната отговорност. Към момента са Испания, Португалия, Чешката република, Словакия и Ирландия, т.е. пет държави членки. Към тези пет задължителни системи. Трябва да добавим и системите на доброволни начала в Австрия и Германия, които също обхващат голяма част от операторите. Така че може да кажем, че тези държава не само носещите отговорност субекти, но и търсенето на този вид финансови инструменти е достатъчно високо, за да има успех в системата. Question. Доколкото разбрах въпроса на господин Роберти, той беше за това, че няма достатъчно амбиции и елементи в тази посока. Надявам се отговорът ми да покрие и неговия въпрос. Що се отнася до обучение за оператори, брокери, заинтересовани страни и така нататък – referred to by Mr. Uh, Kyuchuk. Това, което спомена господин Кючук, това е само един вид мярка или една от мярките. Мерките, извинете. Не казвам, че не е важна. Важна е. От самото начало полагаме усилия да образоваме всички експерти и особено заинтересовани страни, практици, всички, които се занимават с изпълнение на тази директива, също индустриалните оператори, тъй като те са основни в тази директива. Важно е да се разбере, че могат да бъдат засегнати от екологичната а, отговорност, ако са причинили такъв тип щета от нашите проучвания знаем, че много оператори не са запознати и не се притесняват от това, че нямат финансово сигурност. Едно такова обучение винаги ще е нужно и много ще помогне да се подобри изпълнението на директивата. но не е мярка, която да реши всички проблеми. Възнамеряваме да създаваме, да дадем такава програма. Ще се радвам, ако помогнете. Um, yeah, um, then the, um, intervention from... Изказването на госпожа Тосан Повдигнахте важни въпроси. Много се извинявам, господин Лопата, но трябва да приключите. Ако ми е изтекло времето, да. Мисля, че отговорих на основните въпроси, или поне се надявам. Thank you very much. Много ви благодаря, господин Лопато, госпожо Коха, за вашите представения току-що и очакваме да продължим работата по тези теми. Благодаря на Европейската комисия а, за отговори. И преди да преминем към следващата точка от дневния ред, това е 15-та точка, тъй като това, което се случи днес, забавянето с гласуването и така нататък, решихме 16-та точка да я прехвърлим за следващото заседание. Така че 15-та точка ще бъде последната днес. 15-та точка е, е носна отговорност. Господин Мандерс, имате думата за екологични щети. Благодаря ви, господин председателю. Говорим за носене на отговорност на дружества за екологични щети. Директива за екологичната отговорност се нарича също така. Тази директива съществува от 2004 и ние смятаме, че е време тя да бъде актуализирана. Жалко е, че държавите членки и съвета постоянно са против такава една актуализация и все още при изпълнението има доста проблеми в някои държави членки за носенето на отговорност. Обръщам се към Европейската комисия. Трябва да бъде твърда зад Европейския парламент, за да може да се актуализира тази директива за носене на екологична отговорност или отговорност за екологични щети. Мисля, че трябва да сме малко по-амбициозни. Е, економиката на Европейския съюз е, и околната ни среда да бъдат по-напред. Основната цел на тази директива беше превенция и правна сигурност. Принципа на замърсителя плаща, а не да плаща винаги денокоплатъци, тъй като той винаги плаща. 76-та година денокоплатъца е платила по кадес и много други катастрофи. Искаме замърсителя да плаща за щетите а, и да възстанови района, където е имало такова бедствие. Основният момент тук при тази директива всъщност е, че тя бе изпълнена по различни начини в държавите членки. няма правна сигурност. Следователно, трябва да има регламент, според нас. Надяваме се в бъдеще да не говорим за такава директива за носене на отговорност, а за регламент за носене на такава екологична отговорност, за да може да се постигне еднаквост в различните държави членки. Важно е да се пояснат също определенията, например определението на екологични щети или щети на околната среда. Трябва да вземем предвид също така и това, което ние направихме или ще направим, организираме на 27 октомври един семинар по тази тема и с а, информацията на двете проучвания, които току-що изслушахме, получаваме все повече информация. Искам да има реципрочност за всички дружества, които работят в Европейския съюз, за да се избягва щети и да се гарантира еднакви условия на конкуренцията или лоялна конкуренция. Трябва да има баланс между економиката и околната среда. За това е нужна реципрочност. Е, говорихме за схема за финансова сигурност или задължително осигуряване и това трябва да е възможно. Аз лично съм си застраховал колата и последните 20 години на никого щети не съм нанесъл, но всяка година си плащам за страховката на колата и това трябва да се прави и от други. И ако има държави, които не могат да осигурят такъв пазар за задължителни застраховки, то тогава има един европейски фонд, който говори и проучването, където да отиват средствата. Мисля, трябва да въведем също така една обща отговорност. Например, големите фирми или фирмата майка да носи отговорност, а не да се крие зад малко дружество и да банкротира малкото дружество и след това отново да плаща да накоплатеца. Така че целта е да се избегнат щети и ако се случи след това да има възстановяване на района. Препоръката на Европейската комисия казва, че има носена отговорност за членовете на борда, както и на директорите. Директорите получават голяма отговорност, когато, извинете, голяма заплата, когато работи добре дружеството, но когато пък знаят, че навреждат на здравето и околната среда, е хубаво да пострадат финансово, а не да имат бонус от 12 милиона, като господин Уинтеркор миналата година. Но доколкото разбрах, той сега вече е подсъдим. Много е важно изпълнението. Изпълнението трябва да бъде справедливо на европейско ниво и затова имаме нужда от звено или експертен екип, който да помага на държавите членки и да се споделя информация. Трябва дружествата да помагат за, да получават информация, обучителни програми. Това е записано и в препоръките, препоръка 2.4 на Европейската комисия. В някои случаи не е добре регулаторите нямат същите умения като високо квалифицираните учени в промишлеността. Имаме нужда от друг подход. Също така е важно да помислим за една система, и госпожа Колхорт също го спомена, трябва да се опитаме да свържем това законодателство с други, например, директивата за екологичните престъпления. Трябва да помислим също дали е нужно да се разшири приложното поле. Това бе казано и от госпожа Кортхаус. Да продължавам ли? Да ви кажа ли графика или искате графика да го кажа накрая? Ще ви дам думата накрая, след като колегите се изкажат. Добре, тогава приключвам. Очаквам да работим добре. Очаквам препоръките на колегите. Благодаря ви, господин Мандерс. Благодаря ви. Сега започват изказванията. Господин Роберти, заповядайте. Grazie, io condivido tutte le osservazioni che sono state fatte dal relatore che mi ha preceduto, quindi posso essere anche molto sintetico nel mio intervento. Che Мога да се изкажа много бързо, трябва да бъдем амбициозни. Изпълнението, истинското изпълнение трябва да бъде едно много амбициозно изпълнение в двете сфери. Мисля, че трагедията на пандемията, която включи всички ние, ни карат да положим такива усилия. Съвсем ясна е връзката между заструшаването на околната среда и онова, което всъщност разрушава здравето на гражданите, особено епидемиите, които се случват, както се случиха и скоро. Имаме също и екстремни обстоятелства, които трябва да се вземат предвид. Бих искал също така да подчертая необходимостта да има отговорност за такива щети, както и при разрешени дейности. Например, има някакво разрешение, за дейности, но тези дейности може би вредят на, времето, на здравето на гражданите. Когато съответните действия отиват отвъд разрешението, т.е. имаш разрешение, но дейността отива отвъд и над това, което ти е разрешено. И накрая, нека да кажа нещо за графика. Става дума за сложен въпрос, широк въпрос. Видяхме го също и в представителите на комисията, когато те се изказаха, но аз мятам, че сроковете може би не са толкова лошо, но бих искал да бъдат по-гъвкави, евентуално, и в случай, когато има несигурност, особено що се отнася до пандемията, може да се случи още някое друго изслушване. Изслушвания ние ще направим, разбира се. Искаме също така тук при нас, в Италия, тази тема добре да бъде развита, за да може да се работи в комисията. Но е нужна гъвкавост. Второто, което трябва да кажа, е свързано с още една тема. Ossia quello sulla cosiddetta due diligence e la responsabilità d'impresa, che è affidato alla collega Lara Boll. За съжаление има много музика в канала и е много трудно да се чуе. Procedere parallelamente e confidere и така, накрая трябва да кажа, че е, трябва да благодаря за времето, което ми отделихте. Much, благодаря, господин Роберти. Последната част малко не бе чута, тъй като имаше фонова музика. Преминаваме към господин Кючук. Заповядайте, господин Кючук. Uh, Благодаря, господин председателю. Както казах и по-рано, uh, uh след влизането в сила на тази директива има доста препятствия. Идеята е да излезем с предложения uh, за да се предотврати и да се преодолеят такива щети на принципа замърсителя плаща и да се допринесе към по-добра околна среда, като се опази околната среда. Това трябва да се направи не само съсредоточавайки се върху тази директива, но и като хармонизираме усилията си на европейско ниво стратегията за биоразнообразието, зелената сделка. Очаквам доклада и да решим всички въпроси, които все още не са решени. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Кючик. Госпожо, госпожо имате думата. Сега ще ви дам малко повече време също така. Мисто Сан? Госпожо Тосан, чувате ли ме? Voilà, мерси. Но, но, le се люми па. Имах проблем с бутоните, така че това е... ще се опитам да бъда по-кратка сега. Благодаря на колегите. Доста теми говорихме. Това е една и съща посока все пак на разговори. Не трябва да допълня към това, което вече бе казано. Първо, мисля, че ключа е прозрачността. И това бе подчертано и в проучването, което бе представено малко по-рано. Имахме и доклади в предишния мандат. Имаме нужда от много повече прозрачност при информацията, много повече, отколкото имаме по-настоящем за тази екологична отговорност. И трябва да бъдем по-регулярно информирани от Европейската комисия за многогодишната програма за изпълнението на тази директива както и крайните срокове, както и различните видове а, такива нарушения. Смятам, че имаме нужда да работим по въпросите, които спомена колегата преди мен. Трябва да работим и за директивата за екологичните престъпления и това да бъде в центъра на управлението на различните предприятия. Щетите са много важни и също носенето отговорност за тези щети по тази директива, защото не трябва само да говорим за разрешената дейност. Наистина има много предприятия, които работят в рамките на разрешителните, които са получили, но понякога се случва и отиване отвъд тях. Така че Понякога се чакат административни решения много години преди въобще да започне пък третирането на някаква щета, опитите за възстановяване. Така че и това бе казано и от колегата. Има и някои изключения в тази директива и бихме могли да нарисуваме или да начертаем няколко пътя, за да може да се види къде и как да се тръгне към някаква начин на управяне на тези щети Връщаме се отново към сътрудничество и прозрачност. Много е важно изпълнението, което не замества, разбира се, това, че трябва да се работи по текстове, които имат нужда да бъдат преразгледани. И също искам да приключа с въпроса за така наречените жертви. Те бяха включени и в проучването и мисля, че е много важно да дадем приоритет на тях за репарации на жертвите на тези престъпления. Това може да са жертвите, може да е цяла екосистема, може да са отделни хора. Нужна е справедливост, нужна е информация, анализи, за да има достъп хората до правосъдие, що се отнася до такива екологични престъпления. Много е трудно това обаче сега да се прави все още. Мисля, че нашата комисия трябва да работи точно в тази посока. Има други въпроси, по които също можем да работим. Например, има група за действие в тази сфера и трябва да защитим правата на природата, тъй като тя няма как сама да защити правата си в съда. Европейския съюз работи в тази посока. Имаме инициативи, които излизат от държавите членки в тази посока. И е нужно да се проучва този въпрос в рамките на доклада, който работим. Благодаря. Благодаря, господин Колакович има думата. Благодаря. Благодаря ви много за системата за застраховане и осигуряване. Трябва да мислим за такива банкови гаранции. И това са много важни елементи, по които трябва да говорим. Много често се дават концесии, както знаете, опасни дейности. Повечето дружества, които имат необходимите средства, които имат банкова гаранция, трябва да могат да извършват определени типове дейности, защото финансовото положение тогава няма да е проблем. Когато се даде банкова гаранция и се причинат след това някакви щети, е, средствата идват от банковата гаранция. Нужни са дълги процедури понякога и да се стига до съд. Трябва да дадем предимство на тези банкови гаранции или средства, или фондове, които могат да се създадат в групи, в групи дружества, например, менеджери и така нататък, защото в противен случай, онези, които имат концесии, използват всички ресурси на съответната сфера и след това нас ни остават с дупка в земята. Благодаря. Госпожа Мандес, ако желаете да вземете думата, заповядайте. А господин Мандес. Благодаря, благодаря на колегите за изказванията. Бих искал да ви запозная с временния работен график. 26 и 27 октомври, както казах, е, семинар по доклада на отговорност на дружества за нанесени екологични щети, както и представен, ще бъде представено проучване по практиката по директивата. На 2 или 3 декември ще разгледаме проекто доклада, а на 16 декември ще бъде крайният срок за изменения и допълнения. И в отговор на въпроса на колегата Роберти. Аз също мога да проявя гъвкавост по отношение на графиката, тъй като предвид здравната обстановка много трудно можем да се събираме и макар ние да сме сред най-модерните институции на света, е, техническите ни средства ни подвеждат. Хайде да кажем, че има какво да се желае. По-добре е човек да си седне лице в лице и да си, да си обсъжда. Та това е графикът, който ви предлагам. С интерес очаквам бъдещото ни взаимодействие. Благодаря ви, господин е, Сандерс. Наистина, съгласен съм с вас. Е, присъствено е далеч по-добре, отколкото от разстояние. Сега минаваме на 17-та точка от дневния ред, точка разни. Някой член желая ли по тази точка да вземе думата? Госпожо Мелкер. Благодаря, надявам се, че ме чувате. Става дума за въпроса реформа на комитоложката процедура. Доколкото разбирам, не е имало консултации между докладчиците. Докладчиците в сянка не са предлагани компромисни изменения и допълнения – а на 28 на следващото заседание на комисията ни ще трябва да ги разгледаме компромисните изменения, така че може е, господин докладчика е, да, да, да съобщи кога възнамерява да проведе консултации с докладчиците в Сянка. Благодаря ви, господин Мелхиор. Онова, което можем да направим от тук е да помолим докладчика да изпрати е, и разпространи компромисните изменения колкото се може по-скоро, тъй като наистина на 28 септември ще трябва да гласуваме. Ще, ще му напомним да побърз. Благодаря ви, че повдигнахте въпроса. Преди да закрия заседанието, позволите ми да ви дам актуална информация за изслушванията на комисари. Мислим за възможните дати е, седмицата 39-та работна или на 21 септември. Все още това не е потвърдено, но е възможно. Тогава да проведем изслушване. Е, имайте предвид, имайте едно на ум. Нали? От 21 е, септември нататък. 18 та точка следващи заседания. На 21 ще заседаваме, ако се потвърди е, залата от организаторите. Е, следващото ни заседание ще бъде на 28 септември в 13.45 и на 1 октомври е, в четвъртък по обед. Преди да е, закрия. Благодаря на всички ви за проявеното разбиране и търпение предвид техническите ни проблеми. Е, четвъртък след обед не е, не е добра дата, не е добро време за заседание на комисии. Ето на, благодаря ви и до скоро.